Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Уважаеми колеги, започваме да гласуваме. Започваме с доклада на колегата Валка Сел Сисо. Ще ви оставя още няколко секунди да заемете местата си. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Е, гласуването ще бъде електронно. Колега Дартмут. Е, председател, всъщност редно ли е да поздравим господин Баросо за това, че е бил назначен в Голдман Сакс. Също така, аз из... смятам, че неговата пенсия а, като бивша председател на комисията вероятно не му е достатъчно.